Така можем да преминем сега към гласуването. Започваме с първата резолюция за задържаните граждани на Европейския съюз в Индия. Проекто резолюцията от политическите групи. Гласуваме измененията на зелените. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Измененията на НС, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията в пълния вид, кой е за? Против, въздържали се, Приема се. Преминаваме към резолюцията за Етиопия. Първо изменение от Европейската левица. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 гласа против, което е мнозинство. Гласуваме резолюцията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. teraz Преминаваме към резолюцията за Северна Корея. Съвместно проекто резолюция, първоначален текст, четвърти параграф, кой е за, първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, Приема се резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключихме гласуването. Искам да ви благодаря за проявеното търпение и да ви пожелая безопасно прибиране у дома. Протоколът от заседанието ще бъде представено в началото на следващата сесия, освен ако ни постъпят възражения. Ще изпратим приятите резолюции до